So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier heute. Уважаеми дами и господа, позволете ми да ви приветствам и тази сутрин на съвместното заседание на Комисията по правата на жените и равенство на половете и правната комисия. Едно мини изслушване е първата точка от дневния ни ред във връзка с съвместното признаване на мерки за защита. Господин Вишински се тук, госпожа Парванова е тук. При след това обаче ще пристъпим към работата, въпреки че един от докладчиците не може е, да присъства. Сега, първо ще дам думата на господин Густавсън а, е, за а, е, няколко встъпителни слова и след това може би госпожа Парванова, а, която е съдокладчик, също ще каже няколко думи. Заповядайте, господин Густавсън. Благодаря. Няма да говоря много, защото не разполагаме с много време. Винаги е по-интересно да изслушаме експресите. Много се радвам, че а, говорим тук в правната комисия. Полезни са съвместните заседания. Сега... Не знам дали госпожа Първанова не иска а, първо тя да каже няколко думи преди да дадем думите на а, господин Вишинкис. Благодаря. Искам първо да благодаря на Комисията по правни въпроси е, за това, че се съгласиха съвместно да проведем това заседание. В Комисията по права на жените разглеждаме е, този въпрос многократно, защото в, е, това е от голямо значение за насилие, основано на пол както и за осигуряването на мерки за защита на, деци, на жените, децата и цялото семейство. Надяваме се, че експертите ще ни помогнат в изготвянето на законодателното предложение, което изготвяме Благодаря. Без да губим повече време, нека да преминем към изказванията на експертите. Приветствам господин Вигинта Свишински, надявам се правилно съм го произнесъл, който е а, е, съдя в апелативния съд в е, Литва, господин Николай Ангелов, съдя в районния съд Пловдив, България. И във втората половина ще изслушаме представител на неправителствена организация госпожа Майрант от фундация Анар в Испания. Приветствам нашите гости и предлагам да пристъпим към първата част. Господин Вишински, заповядайте. Благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми европейски депутати, първо искам да ви благодаря за поканата и за възможността да представя изложението си. Благодаря ви за проявения интерес към обезпечителните мерки в Литва. Ще говоря на литовски и ще се изкажа накратко. Приемоню tarpusavio pripažinimo закона за обезпечителни, е, извинете, регламента за обезпечителните мерки и при взаимното им признаване в гражданско-правни дела гласи, че регламентът се прилага спрямо мерки за защита по гражданско-правни въпроси. Приложното поле на регламента се урежда в член 2. Според този регламент, мерките за защита са такива, каквито се прилагат от всеки компетентен орган в държава членка, тогава, когато има основания да се смята, че съществува заплаха за физическото или психическо благосъстояние на лицето. По отношение на приложното поле, литовските разпоредби за бременните мерки, временните или предварителните обезпечителни мерки, няколко неща мога да посоча. Регламента, който се предлага и приложеното му поле, в това число мерките, за които говорим – не съвпадат с мерките, които се уреждат от литовското законодателство. Първо, обезпечителните мерки в Литва са свързани най-вече с обезпечаването на имущество. при бъдещи искове. Според регламента обаче обезпечителните мерки или мерките за защита имат за цел да защитят в физически план а, застрашеното лице. Това не е свързано с гражданския процес, а с наказателен процес. Подобни мерки в Литва са свързани с а, мерките за защита в наказателния процес. Второ, целта на обезпечителните мерки у нас са различни от тези, които се уреждат от регламента. Говоря за обезпечителните мерки в гражданския процес. Литовската практика урежда мерките всъщност поставя решението за мерките в ръцете на съда. Това има за цел да се гарантира, да се обезпечи изпълнението на съдебно решение. Целта на мерките за защита обаче са различни според регламента. Третото нещо, на което бих искал да обърна внимание, е, че независимо от общата тенденция, която се очертава от регламента, в Литва друго яче са уредени мерките в гражданското право, въпреки че има някои съвпадения. Дерогациите по литовското законодателство гласят, че целта на обезпечителните мерки е да се предотврати затруднение в хода на производството. Изпълнението на съдебни решения може да се възпрепятства тогава, когато не са били наложени обезпечителни мерки. И тогава, когато съдебното решение би се обезмислило без налагане на предварителни обезпечителни мерки. По такъв начин обезпечителните мерки не само гарантират изпълнението на съдебното решение, но и общото разрешение на съдебния спор. Обезпечителните мерки по Гражданско-процесуалния кодекс включват и временни обезпечителни мерки, е, което вече е има по-тясна връзка с предложението за регламент. по семейно-правни дела, съда може да наложи мерки за защита, които са сходни с тези в предлагания регламент. Като, например, забрана на извършителя да доближава на засегнатото лице и така нататък. Тези мерки, които се уреждат от е, литовското законодателство, законодателство са подобни на тези, които се предлагат сега в проекта за регламент. При семейно правени дела обаче подобни мерки за защита могат да се налагат само а, при сключен граждански а, брак. Не могат да се налагат по отношение на съседи, например. Или лица от а, един и същи пол, които а, живеят съвместно. Бих искал също да обърна внимание на един закон в Литва, кой, който влезе в сила а, в края на миналата година. Това е закон за защита от домашно насилие. С този закон се цели да се предотврати всъщност домашното насилие и да се даде отклик на а, поражданата от такива положения заплаха. Там а, насилие се тълкуват в доста широк план. Това е действие, бездействие в определени положения и създаване на а, заплаха за физическата, психическа или имуществена а, неприкосновеност на лице. Е, в е, приложеното поле са лица с включен граждански брак или които съжителстват по друг начин. Както казах, предписват се мерки за защита по този закон, но законът се прилага от полицейските органи, от правоохранителните органи. Това е разликата всъщност изпълнението на закона е в ръцете на правоохранителните органи. Въпреки това обаче разпоредбите са сходни с това, което се предлага в регламента, но а, това е част от наказателното право. При нас, докато регламентът е един гражданско правен акт. Е, по е, граждански дела и обезпечителните мерки, които се е, предвиждат там, решенията по такива мерки се изпълняват от съдебни изпълнители. Частни съдебни изпълнители са това в Литва. които изпълняват постановените обезпечителни мерки. Възнаграждението на а, съдебния изпълнител се покриват от ищеца. По, а, в наказателното законодателство обаче няма роля, която да се играе от а, съдебния изпълнител. Трудно би било той да осигурява а, подобни мерки за защита. Какво въздействие ще има регламентът и неговото изпълнение в Литва? Основната трудност се състои в това, че ще се наложи да създадем един реалистичен механизъм за изпълнение, защото подобни мерки се предвиждат единствено в наказателното право, а не в гражданското. Благодаря. Много ви благодаря, господин Вишински. Сега, господин Ангелов, бих ви помолил да ни представите вашето изложение. Както казах, ние ще слушаме трима експерти, след това ще слушаме госпожа Майранд. Господин Ангелов, имате думата. Добро утро, дами и господа. Казвам се Николай Ангелов и съм съдия в България. Благодаря ви за възможността да представя опита на България при прилагането на мерки по защита по граждански дела. Ще говоря на английски, за да спестя време. И така. Времето, което се предвижда, е такова, че един безкруполен правонарушител може да се възползва от продължителността на това време. А в зависимост от формата на съдебния спор, може да се окаже, че има необходимост от следните обезпечителни мерки. Правото, потвърдено от съда, може да бъде упражнено или пък съдът може да реши, че това право не следва да се упражнява. Подобни едностранни действия от страна на компетентните органи могат да, заемат, да вземат две форми. Лишаване на подзъж обвиняемото лице от правни варианти – Ще ви помоля да говорите малко по-бавно. Вие говорите прекалено бързо, защото преводачите не могат да превеждат. Ще ви помоля да говорите по-бавно. Добре. В сравнение с окончателното решение на съда и последващото изпълнение, обезпечителните мерки имат това предимство, че те са незабавни и бързи. Have a definite Обезпечителните мерки могат да вземат определено време. Те въжат по време на процеса и в случай, че делото е отхвърлено от съда като необосновано или е недопустимо, тогава обезпечителните мерки се отменят. Разбира се, има различия между обезпечителните мерки в семейното право и гражданското право. Има три вида обезпечителни мерки в съответствие с гражданско-процесуалния кодекс. Първо са мерките предвидени в, в, в закона запор и възбрана. По този начин обвиняемото лице не може да се разпорежда с имуществото, което е предмет на запор или възбрана. Такива обезпечителни мерки защитават неприкосновеността на имуществото. Освен това има обезпечителни мерки, които са предмет на договаряне между страните и има също така обезпечителни мерки, по които съда взима решение, например, временен запор върху ползване на моторно превозно средство. Measures... И съдът има възможност да адаптира мерките в зависимост от конкретните граждански права, които са предмет на делото. Това означава, че видът обезпечителни мерки не се ограничава от законодателството. Всички тези видове мерки могат да бъдат наложени от съда по заявка на ищеца или по време на процеса. Съответно, Това са съответните разпоредби на Гражданско-процесуалния кодекс. Обезпечителните мерки се постановяват от съда при закрити врата на закрито заседание. Правото на позащитния се запазва да обжалва решението на съда пред съответния апелативен орган. Още един друг интересен въпрос, свързан с подадените или бъдещи искове, са мерките, които се заместват. Съдът може да отмени обезпечителните мерки. Това е член 398. По този начин, ако се реши, че мерките са несъразмерни за целта, те могат да бъдат отменени. Съдът изисква да бъде уведомена другата страна по делото. Съдът решава без участието на страните, с право на обжалване от страните. Връщането на обезпечителните мерки означава, че ако мерките по защита противоречат на закона или ако искат необоснован е или недопустим. Тогава при апелативно дело, при обжалване, мерките могат да бъдат отменени. Съдът е задължен да отмени обезпечителните мерки по искане на засегнатата страна ако тя поиска обръщане на мерките. Що се отнася до взаимното признаване на обезпечителните мерки, важно е да се направи преглед на мерките за непосредствена защита в съответствие с, с Закона за защита срещу домашното насилие, който в България влезе в сила през 2005 година. Тези мерки, въпреки че не са категоризирани като обезпечителни от законодателя по характера са, са много близки до описаните преди обезпечителни мерки. Мерките за незабавна защита в съответствие с закона защита срещу домашно насилие зависят изцяло от правната ситуация и целят да бъде защитена жертвата и да не се даде възможност на правонарушителя да извършва дейности, които попадат в обхвата на дефиницията на домашно насилие. Има четири мерки. Първо, нареждане извършителя да приустанови, да прекрати да извършва дейности, които са предмет на искане. Освен това, има срок за ограничаване на тези дейности. Има също така възможност за забрана за доближаване от обвиняемото лице до жилището или работното място на пострадалото лице. И това е един период от 3 до 18 месеца, както се постановява от съда. Четвърта възможност е да се премести временно детето, което е жертва на насилие при условия и за период от 3 до 18 месеца, както е постановено от съда. При положение, че това отговаря на интересите на детето. Изпълнението на мерките за незабавна защита от полицейските органи позволява тези мерки по защита да бъдат бързи, реално действащи и нескъпоструващи. Въведени са правомощия за полицията да изпълняват съдебни решения, постановяващи обезпечителни мерки. Съдебното решение не подлежи на обжалване в този случай – за разлика от обичайните процесуални действия в съдилищата по граждански дела. Мерките за незабавна защита се прилагат по такъв начин, че да се гарантира и правото на обвиняемия на справедлив процес и равенство на страните по делото. съдът може да отхвърли иска, например в случай на прекратяване на делото или при отегляне на иска. Законът за защита срещу домашното насилие позволява на жертвите да поискат от окръжния съд защита. Това е гражданско правна защита и под насилие се подразбира сексуално, физическо или психологическо насилие или нарушаване по насилствен път на неприкосновеността на личния живот. Ако насилието е насочено към детето, то извинете, насилие е насочено към детето, включително и акт на насилие, извършен в присъствие на детето. обхванати от закона са настоящи или бивши съпрузи, или лица, които са живеели съвместно или живеят съвместно. Също така това въжи и за приемни родители. Законът за защита срещу домашното насилие предвижда два вида процедури за постановяване на обезпечителни мерки, обичайни и спешни. Същината на мерките е същата и в двата случая. Заповед за осигурявна защита се издава, когато страдащото лице не иска съдът да постанови незабавна мярка защита по различни причини. Например, обвиняемът е напуснал съвместното жилище по една или друга причина. Съдът може 30 дни преди да бъде под... след като бъде подадена жалбата или иска да постанови това. Съдът е задължен в рамките на 30 дни да определи датата на открито изслушване в съда. Тази обичайна процедура може или може да не бъде свързана с предишната заповед за осигуряване на незабавна защита – и двете страни могат в рамките на 7 дни да обжалват решението. В случаите, когато животът или здравето на жертвата са непосредствено застрашени, то тогава жертвата може да поиска незабавна заповед и тогава при закрито заседание съдът трябва да издаде такова решение в рамките на 24 часа. Такава заповед за незабавно осигурена защита може да бъде също издадена от най-близкия полицейски участък по молба на жертвата. Полицейските органи отговарят за изпълнението на решението в съответствие с съответната разпоредба на закона. Закона за защита срещу домашна сили не предвижда обжалвана подобна заповед такива случаи съдът трябва да свика заседание в рамки на 30 дни, ако има основания за издаване на такава заповед за осигуряване защита. Съдът може да издаде такава заповед само въз основа на жалба от засегнато лице. Това е една новаторска правна норма, която променя доказателствената тежест, защото този, който винен в извършване на насилие, трябва да докаже, че не е извършвал насилие. А ако обвиняемото лице наруши заповедта за осигуряване на защита, последиците са разписани в член 21 когато заповедта не може да бъде изпълнена, полицейските органи ще задържат лицето, предизвикало насилието и ще уведомят прокуратурата. Наказателния кодекс в момента предвижда санкции за всеки, който по какъвто и да било начин възпрепятства изпълнението на съдебното решение или не се подчинява на заповедта за осигуряване на защита с срок до 3 години лишаване от свобода или глоба в размер на 5000 лева. В съответствие с, закона за защита срещу домашното насилие се предвиждат мерки, които според мен са реално действащи, бързи и много полезни за онези, които страдат от домашно насилие. Така че аз мятам, че обезпечителните мерки, които в закона срещу домашното насилие са много сходни с предложението за регламента за взаимно признаване на мерките по защита. Са много полезни. Благодаря ви за вашето внимание. Анжелов, dann gehen wir jetzt direkt weiter mit Frau Matta-Meyer. Bitte schön, Sie haben das Wort. Следващия оратор, госпожа Майта Майран. Първо, от името на целия екип на фундацията, искам да ви благодаря за поканата. За нас е голяма чест да споделим нашите виждания, нашият опит като обществен орган, който работи за защита на децата – на малолетни и непълнолетни лица. В доклада излагаме своята дейност и се спираме най-вече на основната ни цел да създадем телефонна линия за деца изложени на риск. Работата с линията започна през 1994 година. Чрез тази услуга сме обслужили над 2 милиона телефонни обаждания и имейли. Успели сме да се намесим в много рискови ситуации – Успели сме да предотвратим спешни случаи, също така и да разкрием случаи на малтретирани деца. В доклада, който сме разработили, искаме да направим няколко препоръки, за... свързани с законодателните предложения на Европейската комисия, а именно подкрепата за пострадали лица и обезпечителни мерки при такъв тип престъпления. В нашите предложения, свързани с предстоящия регламент, ние се застъпаме за взаимно признаване на обезпечителни мерки по граждански дела. В нашата система в Испания обезпечителните мерки имат за цел да се попречи на дадено лице да отиде на конкретно място или регион или да се попречи на лице да се доближи до защитеното лице. Това е ограничителна заповед. Тя може да се постановява само от наказателен съд. Поради тази причина в Испания, ако се наложи подобна мярка и лицето, обект на мярката, иска да пътува в друга държава членка, държавата членка трябва да изпълни и да признае обезпечителната мярка. За тази цел се нуждае от Европейска заповед за закрила по смисъл на директива 2011 черта 99. лицето не може да иска да се прилага регламента в хода на граждански процес, защото обезпечителните мерки в Испания се разглеждат от наказателния съд и касаят наказателен процес. И така, какви обезпечителни мерки, постановени в Испания, могат да са обект на взаимно признаване и изпълнение в друга държава членка? В нашия доклад излагаме три различни типа мерки. Първата е добре застъпена в предложения текст на регламента. Тя касае обезпечителни мерки по граждански дела, които касаят съпруг или партньор – Тук не се включва попечителство на деца, които има двойката. В регламент 2201 черта 2003 се обхващат именно тези конкретни хипотези. Друго конкретно изражение на прилагането на регламента са мерките, които се постановяват в на гражданския процес с чиято цел се отнема детето от един от родителите или от трета страна. Например, може да се отнеме паспорт или да се откаже издаването на паспорт, за да се попречи на един родител да отнеме детето от другия. Може да не се даде разрешение от съда на детето да се мести в друга страна или да мести местопребиваването си. Друго проявление са обезпечителните мерки в хода на граждански процес с цел да се предотврати излагането на непълнолетно или пълнолетно лице на опасност. В член 128 от Гражданския кодекс се подава молба, която се разглежда от Министерство на вътрешните работи и съда може да постанови мерки, за да се избегне излагането на детето на опасност. Могат да се предвиждат всякакви мерки. На сила, по силата на този член съдът може да забрани на родител да шофира за определен срок от време, до тогава, докато не докаже своята правоспособност да шофира, може да забрани на детето да се качва на колата на това лице, докато то шофира. Ако разгледаме проекта, предложението за регламент за обезпечителни мерки в хода на гражданския процес, сме идентифицирали редица случаи, които трябва да бъдат взети предвид. Те са посочени и на екрана. Регламента трябва да касае граждански обезпечителни мерки – които се постановяват с цел опазване на физическата и психическа неприкосновеност не само на пълнолетни лица, но и на непълнолетни и малолетни. Поради тази цел смятаме, че в текста на проекто регламента това трябва да бъде отразено, както и в Европейската директива за обезпечителни мерки. Трябва да се предвиди възможността да се иска удостоверение от настойника на непълнолетното или малолетно лице. Също така, ако компетентен орган държава членка постанови обезпечителна мярка в хода на граждански процес, този орган трябва да отговаря на изискванията за издаване на удостоверение по регламента, трябва да са изпълнени основните критерии за съвместно признаване. При постановяване на мерките трябва да се посочи дали те могат да бъдат обект на взаимно признаване. С цел осигуряване на правна помощ, безплатна помощ по силата на член 16 от регламента, смятаме, че във формуляра по приложение първо трябва да има поле, което може да се използва от ищеца, за да се запише дали е използвал безплатна правна помощ в страната на происход. Друг много важен въпрос е следния. Ако се налагат гражданско правно обезпечителни мерки в държава членка по силата на член 2, трябва да има numerus apertus, а не numerus clausus, което означава, че тези мерки могат да се налагат кумулативно. Например, в Испания има мерки, които се издават от съда, за да се предотврати излагането на опасност на непълнолетно или малолетно лице. Много важно е за този регламент да бъде осигурено ефикасно сътрудничество между различните централни органи на държавите членки. Тъй като това е основен компонент от регламент на съвета 2201-2003. И в заключение искам да подчертая, че в нашия доклад сме маркирали редица важни въпроси с цел да се подсили подкрепата и да се подобрят мерките за защита на пострадали лица, особено когато става въпрос за непълнолетни или пълнолетни е, или малолетни лица. За да спести време, няма да се спирам на всички препоръки. Можете да ги видите на екрана. Може да си ги прочетете. Благодаря за вниманието. Eh, Благодаря. Госпожа Майранд за изложението на испанския опит. Благодаря на всичките експерти. Сега ще дам думата за разискване. Който има въпроси или коментари към нашите гости. Моля да ги зададете, но не разполагаме с много време. Трябва много дисциплинирано да подхождаме с времето за изказвания. Госпожа Викстрем, заповядайте. Благодаря. Много се радвам, че толкова шведски се говори. Не сме свикнали в Комисията по правни въпроси да се говори толкова шведски, така че и аз ще говоря шведски. Разбира се, аз приветствам произношението. Е, привет. Предложението, извинете. Което е свързано с взаимното признаване на защита, а, защита а, при граждански дела. А, това е много важно за самите засегнати, пострадали лица, а също и във връзка с гарантиране на свободното движение на хора. Това е част от свободата на движение. Защото хората трябва да разполагат с тази възможност да се движат свободно. Опитваме се също така да укрепим взаимното доверие между държавните членки и е, различните правни традиции в е, отделните страни. Ми трябва да подходим особено активно. И е, взаимното признаване е пътят към това. Много се радвам, че сме отбелязали съществен напредък до тук. Имам два въпроса сега. Първо, причини за отказ какви могат да бъдат мотивите за отказ. Може да има мотиви да се откаже, да се даде такова признаване. Искам да знам как стоят нещата в държавите членки по това въпрос. И второ, имам един въпрос по една по-деликатна тема за доста държави членки. А именно, домашно насилие при еднополови партньори независимо дали става въпрос за гражданско партньорство или брак. Там има ли възможност за отказ на признаване? Или няма значение. Може ли да се сезира съда по същия начин, както при всяко друго съжителство? Та, просто а, искам да знам дали има същото, а, е, еднаква, еднакви средства за съдебна защита в трансграничен план. Следващия оратор. Благодаря. Господин председател с е, интерес и слушах двете, е, трите изложения. Е, и понеже нямаме сега много време, ще задам само два въпроса. Първо, българският оратор каза нещо, което ме заинтригува. Може ли да дадете някаква статистика за резултатите от тази мерка, мерка за защита? Следях е, изложението ви, вие в големи подробности навлязохте, но а, бих искал да знам в каква степен се прилага тая система, каква е статистиката. Каква е статистиката, до какво е довело приемането на закона и а, неговото влизане в сила. Също госпожа Викстрем каза нещо много важно. Трябва да споделяме правния си опит трябва да създадем едно тяло от сравнително законодателство, сравнително право. Това е нов тип право, но е, им в Европейския съюз се споделят някои основни принципи, така че трябва да се споделя и опита. По отношение на изложението на представителката на Испанската фундация. Ораторката засегна някои страни, в които правната помощ е безплатна и е други, където такова нещо все още не съществува. Ние в Комисията по правни въпроси се опитваме да, начертаем, да очертаем един хоризонтален поглед върху тези въпроси. Опитваме се да, стран, да сравняваме отделни, отделните страни. Така че ми е интересно дали сте имали възможност възможности е, вие да споделяте опита си с други организации и институти в Европа. Например, ако споделите испанския си опит, е, къд... където имам безплатна правна помощ, това ще е от интерес за други страни. Аз помня кога се въведе тая система и е важно да се споделя този опит – за да може той да се укрепи в самата Испания и след това да послужи като пример за другите страни. Защото а, безплатната правна помощ не навсякъде съществува. И е важно да разпространим хоризонтално този си опит в цяла Европа. Това е много важно за защитата на жените в една страна. И, а, по принцип, а, безплатната правна помощ трябва да бъде въведена като право в цяла Европа. Госпожа Първанова, докладчик, вие въпрос ли имате? А нямате въпрос. Имам, да, въпрос. Връзка с изпълнението на националните законодателства. Когато се срещаме с съвета, с комисията и с представители на националните органи, неправителствени организации, се оказва не само, че има разлики в отделните системи. Ами не във всичките държави членки законодателството а, урежда и а, малолетните. Друг проблем е липсата на ефективност при изпълнението на системата, упражняването на системата. Още по-малко пък има а, обмен на опит а, в държавите членки. Да, чудесни закони има, но те не действат. А, искам да ви попитам доколко смятате, че е, ефективно се изпълнява законодателството. Благодаря. Ще почнем сега с господин Вишински, след това господин Ангелов и после госпожа Майрант. Благодаря. Първо искам да отговоря на а, въпроса ви за признаването на а, временни мерки. Според проекта регламента има временни мерки за защита. Ако се приеме този регламент, този си вид, нищо няма да пречи на изпълнението на тези мерки у нас. Те ще се изпълняват, както и други а, мерки по отношение на еднополовите бракове и съжителства, дали е възможно да се признават такива временни мерки при еднополови бракове. Не нямаме подобни ограничения. Половата принадлежност няма никакво влияние върху приемането и изпълнението на съдебни решения в тази област. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор, господин Ангелов. Закона за защита от домашно насилие в България, който действа за последните 7 години, показа една огромна ефективност. Статистиката сочи, че съвкупно броя на, на уважените молби за налагане на подобни а, защитни охранителни мерки варира между 1000 до 1200 средно в годината. Това е броя на уважените молби. Разбира се, броя на случаите, който, които се разглеждат от гражданските съдилища е далеч по-голям от този на уважените молби. Но един огромен процент от производствата по Закона за защита от домашно насилие приключват единствено и само до фазата на налагане на мерки за незабавна защита. Това е поради чисто субективни причини. Било страните, след като разберат а, сериозността на наложената мярка, отеглят своя иск, до толкова доколкото от подаването на мярката за незабавна защита до привеждането и в изпълнение от полицията минават не повече от 24 часа. Тогава лицето, което е пострадало от домашно насилие, разбира, че нарушителят, този, който е осъществил домашното насилие, следва да бъде изведен от а, а, общо обитавания дом и съответно да му бъдат наложени съвкупно мерките по член 5 от закона. Това в повечето случаи води а, чисто субективно до оттегляне или до отказ от иска и до прекратяване на производството. А, Друга чисто статистическа подробност е, че 88% от молителите в България са жени, 10% са деца, а 2% са мъже. Ние нямаме ограничения за това, за което говори а, членът на, на комисията във връзка с еднополовите партньорства – а що се отнася до взаимното признаване, аз не виждам, аз не виждам пречка до толкова, доколкото се отнася до взаимно признаване. Самият регламент не предвижда обаче а, изпълнение, взаимно изпълнение на, на тези принудителни мерки, което е реално погледнато по, по-важната част на регламента. Ако се стигне, до, разбира се, нали, до такава. Иначе, що се отнася до взаимното признаване, ограниченията, които, които предвижда предложението на, за регламент, е напълно съвместимо и с сега действащите е, разпоредби в областта на съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела. Dankeschön. Frau bitte. Първо, la necesidad de que... Изцяло съм съгласна с това, че трябва да има право във всички държави членки на безплатна съдебна защита, правна защита, защото в момента точно това е пречка пред е, предоставянето на реална защита на жертвите на насилие. Що се отнася до двойките от един и същи пол в Испания, то ако има някакво подозрение за каквото и да било престъпление, или ако има подозрение, че дадено лице се намира в ситуация застрашаваща неговото или нейната психологическа и сексуална прикосновенност, то тогава се постановяват съответните мерки, например забрана за всяка вид контакти или недопускане извършителя да наближава жилището и работното място на жертвата. Председателят, благодаря ви. Бих искал да благодаря на нашите експерти, които много подпомогнаха нашите бъдещи обсъждания. Благодаря на колегите от Комисията по правата на жените. Благодаря и ви за сътрудничеството. Крайният срок за изменение е 10 април. Благодаря ви. Сега ще направим кратка почивка и ще продължим с заседанието на Комисията по правни въпроси. Благодаря ви.